Гласуването ще гласуваме в а, края на а, заседанието. А сега минаваме към следващата точка. Положението в Азербайджан, госпожа Луначек. Благ... За съжаление, Азербайджан се превърна страната в страната, в която човешките права са най-потъпкани. Дори в Беларус неодавна бяха освободени 6 е, с политически е, е, затворници. За това ние трябва да се застъпиме за всички онези, които се борят за правата на човека и свободата на пресата. В резолюцията се, казва, се присъвава за незабавно прекратяване на тези действия и за допускане на медицински екип в затвора, където лежи Лейла Юнус. Бих искала също така да кажа още нещо. В тази резолюция се изисква също така да бъдат изпълнени решенията на Европейския съд за човешките права, които а, а, са свързани с човешките права. Господин Карим, Господин председател, нека да се върнем към нещо казано тук преди 14 години. Азербайджан избра пътя към Европейския съюз и а, демократичните и а, човешки е, стойности и ценности на Европейският е, съюз. Обаче Азербайджан, Азербайджан ни разочарова. Може би разочарованието е взаимно. Може, знаеме, че е, Азербайджан се, се чувства в, в страната има разочарование за това, че не, няма напредък в положението в Нагорни Карабах, че войната продължава. Наистина международната общност не беше достатъчно активна за разрешаване на този конфликт, който, който продължава да взима жертви. Азербайджан се присъедини към съвета на Европа. Ние изразихме е, вярата, че Азербайджан наистина ще тръгне по пътя на демократичните ценности, но днес ние сме много загрижени. Аз съм приятел на Азербайджан и на азербайджанският народ и затова бих искал да кажа, че нашата принципна позиция е следната. Бихме искали Азербайджан да се върне по пътя, който ще му отреди европейско бъдеще parlate più del tempo assegnato. Уважаеми колеги, каза председателят, моля спазвайте времето за изказване. В противен случай други колеги няма да могат да се изкажат в рамките на спонтанните изказвания. Господин Преда. Благодаря, господин председател. Две неща бих искал да кажа. В нашата резолюция сме изразили безпокойството си във връзка с здравословното състояние на Лейла и Ариф Юнус и изискваме колкото се може по-бързо те да бъдат освободени. Радваме се, че тихата дипломация е довела до положителни резултати. Не подписахме съвместната резолюция, защото не можем да приемем стратегията на зелените. Какво означава това? Да дойдем в пленарна зала, без да сме минали преди това през Комисията по външни отношения. Не може да се дойде в пленарна зала и да се иска да се вземат решения във връзка с инструменти в рамките на политиката на добросъседство да се искат мерки във връзка с президента, който заедно с президента Туск подписа споразумение, за да може да се отбележи напредък и по отношение на правата. Така че стратегията на зелените е неприемлива. Бих искал да ви помоля да не гласуваме днес тази резолюция, защото това само показва колко сме радикули... радикални, а това води до обратен ефект. Grazie, Bene, un po' per caso, un po' per coincidenza, in questa sessione ci siamo... Господин Кораро, благодаря. Не е странно, не е случайност, че говорим днес за Белорусия и Азербайджан. Виждаме двойните стандарти на парламента, когато говорим за човешки права в тези части на света, Беларус и Азербайджан. Може би в Беларус, в Белорусия нещата, ситуацията е много по-ужасна, отколкото в Азербайджан, но за Беларус няма санкции, а за Азербайджан предлагаме санкции. Защо Азербайджан се третира по по-различен начин? Защото там има интересни продукти, като петрол, например. Тук също става дума за защита на журналисти. ВНП се концентрира върху определени пунктове, но какво означава това? Правим разлика между економика и човешки права, госпожа Вържа. Господин Преда, от няколко месеца Европейският парламент критикува положението в Азербайджан. В доклада си от 2015 година комисията каза, че правата на човека се потъпват систематично в тази страна и има споразумение с, с, с Азербайджан. И тъй като преговорите в момента са блокирани, се опитваме да приемеме един протокол. Не, господин Преда. Не, не, не, не, не ние е, използваме положението и не, не, не вие сте човека, който трябва да ни давате уроци. Разбира се, е, европейските институции и, и, и вашето поведение се влияят от ресурсите на тези страни. Можем ли още веднъж да приемеме човешките права да бъдат е, под, потъпкани? Не може да се е, налагат е, различни е, мерки и различни подходи към различните страни. Благодаря, господин председател. Систематични са нарушенията на човешките права. Госпожа Исмаилова, правозащитникът Ариф Юнос и жена му Лейла Юнос, те страдат, те са преследвани. Преследвани са журналисти, политически опозиционни фигури те биват репресирани. Мълчалива дипломация не е решението. Има, имаше много възможност да бъдат накарани азербайджанските власти да поемат ангажиментите и да ги спазват, да, да спазват ангажиментите, които са поели, поели в рамките на ОИСР и ангажиментите, които са поели в рамките на източното партньорство. Не ни трябва още един руски сценарий в Азербайджан. За това трябва да кажем съвсем ясно какво е, каква е альтернативата, когато има нарушаване на човешките права. Добре, диалог, това е важно. Важно е да провеждаме диалог, но не бива да продължаваме с мълчаливата дипломация. Тя не води до никъде. Господин Байден Холцер, господин комисар, е, Азербайджан не за първи път е на, на, в нашия дневен ред. Ние непрекъснато говорим за тази страна. Ев, Азербайджан иска да принадлежи към Европа, иска да се приближи към нея а, има економически интереси, но економическите интереси са винаги двустранни. Добре, в такава ситуация трябва да попитаме дали Азербайджан иска да спазва правото на закона, върховенството на закона, да спазва човешките права. Азербайджан а, и трябва да подпише Конвенцията за човешките права на съвета на Европа. За съжаление обаче, Азербайджан а, замита под килима всички проблеми, за които говорим, е, казусите, за които говорим днес, няма да бъдат последните човешките права в Азербайджан трябва да бъдат спазвани. Това е важно и за Европа, и за Европейския съюз. Господин Айнштейн, и... Госпожа Тун и Хронштайн. Президент Алиева е диши два раза венци. Госпожо председател, в страната на президента Алиев днес има два пъти повече политически затворници, отколкото в Русия и Беларус взети заедно. Така че това мисля, че е достатъчно ясно послание към нас. Но президента въобще не се интересува от човешките права и международните ангажименти, които е поел. Спомням, спомням си времената, в които ние живеехме в, под комунистически диктат и е, трябваше да се бориме с е, подобни правителства. Тогава обаче е, имаше много подкрепа от, с думи което ни помагаше. Така че аз наистина съжалявам, че моята политическа група не се подписва под тази резолюция, защото политическите възгледи нямат нищо общо с човешките права. Аз бих искал колегите да гласуват. Госпожа Пири. Благодаря, господин председател. Преди една година отново седяхме в тази зала и говорихме за задържането на активисти, на лица, които искат да защитят човешките права в Азербайджан. Вие упоменахте Лейла Юнус, номинирахте за наградата Сахаров. Изсипахте сумата и критики, но какъв е резултат от тези критики? след като госпожа Юнус и е, мъже бяха задържани, ние отидохме на място, но така и не можахме да говорим с тях. За всеки един е ясно, че този съдебен процес няма правно основание. Семейство Юнус беше осъдено съответно на 7 и 8 години лишаване от свобода, което на практика означава а, смъртно наказание. Дипломацията на Европейския съюз не дава резултат. Европейската комисия не направи нищо. Тя не зае твърда позиция а, по отношение на Азербайджан. Лансира се просто апел за освобождаването а, на семейство юнос, Същото за госпожа Исмаилова. Тя също е невидна жертва в затвора. Нека азерските власти да освободят всички политически затворници незабавно. Това е, е много важна част от политиката на добро съседство, а именно принципа на повече за повече. Колкото повече реформи, толкова повече помощ, финансова помощ ще има от Европейския съюз. След като имаме правилото повече за повече, трябва да имаме правото и, и принципа на колкото по-малко, толкова по-малко. Колкото повече се потъпква човешките права, толкова ще намалява и финансовата помощ. Нека да се забрани издаването на визи за всички политически лица и държавни служители, които участват в наказателни преследвания. Господин Вайгел. Спощаване комисар. Господин Вайгел. Благодаря, господин председател. Когато погледнем ситуацията на човешките права и върховенството на закона в света, виждаме, че в някои страни има непрекъснато проблеми. Една от тези страни, в които има непрекъснато проблеми, това е Азербайджан. Какви са възможните решения? Баку е, знае, че страната бива критикувана повече, отколкото съседни на Азербайджан страни, като Армения, например. ние като европейска институция не правим достатъчно. Азербайджан е важна страна. Ние критикуваме тази страна, но трябва да сме по-категорични. Госпо... Колегата Себастия. Благодаря, господин председател. Още веднъж обсъждаме положението с правата на човека в Азербайджан. През 2009 година вече е, осъдихме действията на режима на господин Алиев. От тогава насам е, тотали, тоталитарните попълновения станаха все по-страшни и по-страшни, но нещата не се променят. Господ, господин Алиев отгоре на всичко дестабилизира и съседни страни, непрекъснато напада Армения и не спазва договореностите относно Нагорни Карбах. Е, корупцията в е, тази страна е много голяма. Тя, тя се разпространява и в Европейския съюз чрез политически е, мрежи. А ние все още смятаме, че тази страна е, е партньорска страна. Мисля, че трябва да престанеме с думите и с заклемяването, а да действаме и да, да направим всичко възможно за освобождаване на журналистите господин... Тиме, Квинди. Господин Бонано, благодаря ви. Аз ще се опитам да бъда сериозен. Аз съм приятел на Азербайджан и съвсем не съм съгласен с казаното до сега. За какво ни служи тази спешна резолюция? Ами евентуално да си обършем носа. За това може да ни послужи. Някой ще се оплашили в Азербайджан от това, което сме написали в нея. Не. Толкова е смешен Европейския парламент. Бълва хартия и хартия, която не служи за нищо друго, освен човек да си обърши носа с нея. Да се изсекне. Говорим за Азербайджан. Там има и ислям, нали така? а, жените там имат ли права или нямат? Защо искате да търгувате с а, Китай? Там няма ли също смъртна присъда? Там не убиха ли също 700 човека от началото на година? Говорим и за Нигерия. Ми там също има петро. Е, с Нигерия малко по-различно трябва да се държим. Това, което искам да кажа е не, че мерим с аршин, аршина, с стотен аршин да живеят всички в Азербайджан, да са живи и здрави, да говорим с тези хора, да не говорим само с лобитата. Европейския съюз трябва да отиде на място и да се опита да намери решение там. Така се прави сериозна политика. Е, е, Господин Кейли, аз съм абсолютно убеден, че трябва да упражним натиск върху Азербайджан, за да подобрим положението с човешките права в страната. За съжаление, НБ не можа да подкрепи резолюцията, но трябва да, научим, да си научим урока а, да може да, а именно да правим такива текстове, че да може всички като парламент да ги подкрепим. Говори се за незабавни мерки, за незабавна промяна. Това не може да стане. В, ако, в такъв случай, ако предприемаме подобен подход към всички страни, то ние няма да може да говорим с нито една страна. Същото се отнася и за ядрените преговори с Иран. Какво трябва да се направи в една такава ситуация? Трябва да се застъпим за човешките права в Азербайджан. Така е, но не може всичко да се случи изведнъж. Господин Манеско. Госпожа Манеско. Uniunea Europeană și Azerbaidjanul trebuie să... Благодаря, господин председател. Европейския съюз и Азербайджан трябва да продължат своето сътрудничество. Както е казано от президента Алиев по време на посещението му в Брюксел. Сътрудничеството е благотворно за двете страни, не само в енергийния отрасъл, но това ще повлияе и на човешките права. Ние наистина сме загрижени от потъпкването на човешките права в Азербайджан и настояваме пред властите да вземат мерки. Но ако ние настояваме и заявяваме също така, че подобно поведение отдалечава Азербайджан от партньорството и от международните е, организации, в, по които, в които членува страната. Същевременно трябва да продължим диалога и сътрудничеството с Азербайджан, защото замразяването на отношенията ще бъде от взаимна неизгода. Златовски. Господин Златовски. Благодаря ви, господин председател. Източното партньорство е изключително важно за Европейския съюз. Важно е, защото то разширява сферата на влияние на Европейския съюз е, и към държавите от изток. По този начин ние ги привличаме към нас. Някои смятат, че източното партньорство е мястото, където получаваме другите. Много често казваме, че се безпокоим от случващото се в Азербайджан. Но нека този път а, да не получаваме и да не проповядваме. Яковчич. Господин Яковчич. Non in aula. Onorevole Agea. Няма го, госпожа Чея. Благодаря, господин председател. От години вече парламентът излиза с резолюции за Азербайджан. Говорим за различни казуси. Сега говорим за седем отделни казуса. Какво означава това? Властите искат да убият демокрацията. И това не е нещо странно. Има проблеми е, с Армения, има проблеми с, в Нагорни Карабах проблемите продължават, а какво правим ние? Ние говорим за човешките права и излизаме с резолюции. Резолюциите от 2009 година не са прилагани. Какво трябва? Трябва да приложим санкции, за да наложим съответните, за да може да покажем, че се застъпваме за свободата на народа и човешките права. Господин Пас Посел. Е Благодаря, господин председател. Внимателно слушах дискусията. Един от колегите а, попита а, какво променя тази резолюция в Азербайджан. Аз не съм съгласен, че тя не променя нищо. Това е резолюция, която осъжда несправедливостта в Азербайджан. И има смисъл от тази резолюция. Има смисъл за опозицията в тази държава. Това е сигнал, че ние подкрепяме морално опозицията в Азербайджан. Госпожа Исмаилова наскоро беше осъдена а, на лишаване от свобода в напълно несправедлив съдебен процес. Важно е хората да знаят, че Европейския съюз е зад гърба им. Да знаят, че се следи дали се спазва принципа на правовата държава в Азербайджан. Така че аз ще подкрепя резолюцията. Благодаря, господин Чернески. Оноревле Миенова, eu n tulee kaikissa tilanteissa puolustaa ihmisoikeuksia ja olen Във всички ситуации трябва да подкрепяме е, човешките права по света. Аз съм съгласна с авторите на тази резолюция. В Азербайджан човешките права биват нарушавани. Трябва е, да има санкции, трябва да има укрепване на политиката за добросъседство. Това са призивите, които се отправят. Мисля обаче, че това са мерки, които трябва да бъдат подготвени в комисиите, да бъдат обмислени добре и тук в последствие да бъдат е, приети. Не може няколко хора при затворени врати да решават за такива мерки и да формулират такива резолюции. Мисля, че добре подготвени резолюции ще постигнат резултатите, които искаме. Трябва да се съсредоточим върху факта, че наистина евро... Е, човешките права в Азербайджан трябва да бъдат подобрени. Следващият оратор. Але и ти припади далши, о Благодаря ви. Много от нас казаха, че човешките права не могат да имат различна ценност, в зависимост от това в коя държава членка се спазват или не се спазват. Аз подкрепям тази резолюция. Европейския съюз трябва да прецени до каква степен е възможно да се а, взимат правно вързващи съдебни решения. Дали а, съда а, в Страсбург може да се произнесе, т.е. съд по човешките права. Какво ще помисли Азербайджан за тази резолюция? Разбира се, че тази резолюция няма да доведе до нищо, но ако Европейския съюз намери начин да приведе в изпълнение международното право, това ще е добре за Европейския съюз. Следващият оратор. За Олимпийските игри имаше дискусия. И това беше дискусия, която много активно бе проведена в Азербайджан по този повод имаше резолюция. Днешната резолюция е подобна, тя не е балансирана. Ние вървим като парламент по лош път. Ще има парламентарни избори в Азербайджан, а ние решихме да не изпращаме наблюдатели. Това е погрешно. Вижда се, че тази държава се изолира и се отдалечава от Европейския съюз. А ние говорим в същото време за енергийна сигурност – кой има полза от едно такова отдалечаване? Къде, на къде отива Азербайджан. Аз съм против резолюцията и, съм, и подкрепям предложението да отложим гласуването. Давам думата на комисара Върмапол, за да приключи с изказване този дебат. Благодаря, господин председател. Дами и господа, депутати. Както знаете, Азербайджан е наш стратегически партньор не само в областта на енергийната безопасност, но и за регионалната стабилност. През, през последните години партньорството се задълбочи. Ние бихме искали нашите отношения да се развиват и в бъдеще в интерес на двете страни и на базата на нашите ценности. Зато обаче има проблеми, за които трябва да се говори открито между партньори. Европейският съюз следи отблизо положението на човешките права в Азербайджан не само наблюдавахме производствата на Лейла и Юнус и е, Ариф Юнус, а и на а, други. много са а, правозащитниците и журналистите в Азербайджан, които бяха а, хвърлени в затвора. Ние реагирахме на това по време на среща на високо равнище. Ние продължаваме да нас, настояваме да, бъд, да, да бъдат освободени журналисти и активисти, които не са имали е, справедлив е, процес. Азербайджан е член на Обединените нации, на Съвета на Европа, на, ОСЕ, на ОССЕ и и в името на ангажиментите си по силата на своето членство трябва да е, осигури достъп до справедлив процес е, и независимо правосъдие. Същевременно Азербайджан е, трябва да вземе всички мерки за осигуряване на стабилност в региона журнали, журналистите трябва да, да могат да, да упражняват свободно своята професия, за да участват пълноценно в демократичният диалог в страната. Ние призу... Е, призоваваме азербайджанските власти да разследват убийството на журналиста Алиев. Е, Същевременно ние имаме добри контакти с неправителствени организации в страната и гражданското общество. Нашата делегация също така подпомага активистите и правозащитниците в Азербайджан. Ние ще продължим да настояваме за споделяне на ценностите в двустранните ни отношения за да се постигнат резултати, трябва да имаме дългосрочен подход стабилен подход и да използваме всички дипломатически канали за е, упражняване на натиск. Следващата седмица ще започнат и преговори за е, е, внос на петрол от Азербайджан. Това, това ще бъде също така повод да обсъждаме и проблемите с човешките права. За да раз, раз, разбираме, че някои от, някои от, от вас смятат не, неподходящо да се преговаря с Азербайджан в сегашното положение, но считаме, че трябва да се използва всяка възможност за включване на човешките права в цялостния си пакет. Просто не трябва да, използва, да използваме всеки отделен случай за а, настояване в спазването на човешките права. Благодаря ви, господин комисар. А, има